подчертая, че комисията Крим извърши чудесна работа, на която може би не бе придадена необходимата публичност. You, um... Благодаря. Нека да започна с, с благодарности към всички членове на нашата парламентарна комисия, които аз в началото описах като много опитни и винаги предразположени към работа в тази най-важна област от е, нашият ресор. Получихте много Отправени ви бяха много и задълбочени въпроси. Благодаря ви за това, че отговорихте. Благодаря ви и за подготовката ви за това изслушване. Няма да давам предварителна информация за това как се представихте, защото за това как се представихте ще съдят координаторите днес в 5 часа. Моля да имате предвид следното като резюме от днешното представяне, хоризонтални приоритети, анализ на данните и ако колегите са ви слушали внимателно, ще признаят, че наистина бяхте добре подготвен, особено по въпросите свързани с ПНР и с необходимостта от допълнително подпомагане на Frontex. Много от отговорите, които получихме, ще ни помогнат наистина да си изработим мнение и да оценим по достоинство въпросите, които зададохме и отговорите, които получихме и тази оценка ще се състои днес в 5 е, часа, както ви казах, след което ще ви е, доведем до вашето знание, господин кандидат комисар, нашият е, краен, нашето крайно мнение. И така давам думата отново на господин кандидат комисаря за крайни коментари. Отново имаме времеви ограничения но тъй като някои от отговорите, които дадохте, бяха по-кратки, мога да ви дам малко повече време за крайните заключителни бележки. Така по принцип аз винаги разпределям времето, страните си да бъда максимално честен. Благодаря. Благодаря, уважаеми депутати. Най-напред искам да ви благодаря за тази много интересна и ползотворна дискусия днес. Вие осветлихте може много от моите мисли по тези чувствителни въпроси. Аз ще напусна тази зала вдъхновен, вдъхновен за нови дела, ако бъда одобрен. Аз се надявам да бъда първият комисар на Европейския съюз за миграция и вътрешни работи, който да се съсредоточи върху три стълба. Най-напред да подсигуря факта, че Европейския съюз, както вие предложихте, да предприеме един холистичен, глобален и ефективен подход към миграционната политика, базиран на солидарността и пропорционалността. Също така, базиран и на отговорността. На второ място, ще се съсредоточа върху новите заплахи, със сигурността, но винаги е с уважение към основните права и нашите отговорности да осигурим безопас, безопасност за нашите граждани. И накрая ще продължа политиката по миграцията, включително ще работя с Европейския парламент. При формулирането на тази политика ще е, искам да работя тясно с вас на базата, на базата на прозрачност и взаимно доверие. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice and благодаря, господин кандидат комисар. Последвахте съвета ми. Закривам слушам.